Um, Колеги, 9 часа е съгласно служебния часовник. Затова моля да започнем заседанието си. Започвам с съобщенията на председателя. Във връзка с съвещанието на координаторите от снощи, първо имаме назначаване на докладчици и екипи, които ще работят по докладите, разследване и предотвратяване на аварии, инциденти в гражданската авиация е една наша основна тема. Този доклад е разпределен на НП. Господин Диверакис е докладчика. По становищата, напомням ви, че а, те се разпределят на ротационна основа между групите. За определяне на норми за емисиите в новите лекотоварни превозни средства, като част от интегрирания подход към намаляването на емисиите въглероден диоксид е тема, а, по която ще има становище. Съгласно ротацията по агенциите в областта на транспорта и тяхното освобождаване от отговорност – Становището ще е общо за всички органи. За сведения получихме много документи. Координаторите сметнаха, че не е необходимо да се предприемат каквито и да било действия по тях. Доклад на Европейската комисия за изпълнение на регламент 2320 относно сигурността на гражданската авиация, съобщение за развитие на вътрешния, вътрешното измерение на морската политика, съобщение за интегрирането на морското наблюдение и а, съобщението на Комисията за интегрирания подход към морската политика. Не е необходимо да се предприемат действия според координаторите и същевременно те посочиха, че бъдещия ресорен комисар може а, да а, бъде поканен да отговори на въпроси в парламента. Има и становище по съобщението за стратегията за разширяване 2009-2010 Координаторите предлагат да не предприемаме никакви действия. Да не се предприемат и действия по отношение на предложението за съставяне на позиция относно изменението на приложения 2 и 3 е, на протокола за специалните защитени е, зони е, за биоразнообразие в Средиземноморието. Ако ви се стори дълго това заглавие, трябва да ви кажа, че прочетох само една трета от него. Ако някой държи да прочета пълното заглавие, ще го направя, разбира се. Така или иначе, изводът е да не се предприемат а, а, действия във връзка а, с медицинското лечение на борда а, на риболовните кораби. Взети са решения по докладите и становищата и съобщенията. А, представих ви ги току-що. Някой иска ли да вземе отношение? Не. Благодаря, колеги. Бъдещия ресорен комисар ще бъде поканен на изслушване. Кандидатът, според нас, трябва да участва в една активна дискусия, да изрази отношение по предложенията на Европейския парламент. Възможните дати според координаторите са през януари 2010 година. Вместо коледната седмица, която според слуховете е сегашното предложение. Носят се слухове, че ще ни извикат на 21 декември да провеждаме слушания. Аз а, а, изтъкнах пред координаторите, че не мога да си позволя да се разведа а, заради отсъствие по коледа. И затова те ми влязоха в положението и решихме да предложим януарски дати. По комитологията, координаторите чуха директора в Генерална дирекция транспорт, който отговаря за сигурността на транспорта – по предложението на комисаря Таяни за превоза на течности на борда на въздухоплавателни средства. Много задълбочена беше дискусията с координаторите и, и се договорихме на основата на моето предложение парламентарната комисия по национална сигурност да ангажира експертите си да дадат своето становище. Така че течности, гелове и други предмети, получени на летища на трети страни, се допускат на борда на самолетите при определени условия само. Трансферните пътници, закупили в безмитни магазини такива а, стоки, също ще трябва да отговарят на определените изисквания за сигурност. Модернизираната машина тип С ще бъде разпространена в Европейския съюз и до януари 2013 година всички летища трябва да бъдат в състояние да правят преглед на течности, аерозоли и гелове с най-съвременната технология съгласно регламент 300 от 2009 година. Това е процедура по комитология. Ето защо не е необходимо да представяме становище или доклад. Експертите ще дадат своите становища. Имам предвид е, експертите по сигурността, които ще се произнесат. Приключихме и с този въпрос. Ето, заповядайте. И дебата на... Исках само да попитам. Днеска ще говорим с комисията дали може да имаме материалите за да представим на колегите. Да, ще се опитаме този текст да бъде разпространен сред членовете на парламента. Passenger compensation in the event of airline bankruptcy, the draft resolution. Проекто резолюция за обещетенията за пътниците. Крайният срок е утре по обяд, така че да се гласува проекто резолюцията в пленарното заседание през ноември. Имам предвид втората сесия, когато ще се приеме резолюцията след разискванията по изпадането в несъстоятелност на авиокомпании, проект за устен въпрос по оперативната съвместимост в железниците е следващата тема. Ако бъде одобрен устния въпрос, той ще бъде внесен за пленарното заседание през ноември във втората сесия. По-нататък, хоризонтално включване на равенството между мъжете и жените в политиката във всички области. Беше поставен въпроса да има конкретен отговорник за равенството между мъжете и жените и включването му в политиката във всички области – Бих помолил госпожа Тикао да се вземе с тази задача. Ако не, госпожа Лихтенберг също проявява интерес, затова с ваше позволение бих помолил заместник председателя Тикао да поеме тази задача. Ако тя не е в състояние, ще се обърна с ваше съгласие към госпожа Лихтенберг. Някои предложиха с този въпрос се занимавам аз. Аз Учтиво благодарих и отказах. По точка разни от е, съвещанието на координаторите обсъдихме въпроса за рамковите коридори. Координаторите посочиха някои трудности, с които се сблъскват в тази връзка. Исках да наблегна върху необходимостта от добро сътрудничество между докладчика и докладчиците в сянка. Обеден съм, че това ще доведе до промяна. Господин Алкадрауи предложи дебат по транспорта и измененията на климата съвместно с Европейската комисия в нашата парламентарна комисия преди Копенхагенската конференция през декември. Изследването на евровинетката от Европейския съвместен изследователски център по предложение на господин Ел Кадраво и също ще бъде представено тук. Едно допълнително проучване на евровинетката пък е възложено от съвета. Посещение в Европейската агенция ЕМСА всяка парламентарна комисия може да изпрати тричленен, тричленна делегация в агенцията, е, която попада в е, нейния ресор, тъй като това е Европейската агенция по морската политика. Предлагам докладчиците, които работят по тези теми, заедно с мен или е, с господин Голд, заместника. И накрая прехвърляне на стоки от автомобилен а, на а, железопътен транспорт а, в рамките на Алпийската инициатива по предложение на Швейцария в края на пленарното заседание февруари или март ще бъде разгледано, за да бъдат запознати депутатите с въпроса за прехвърлянето на товари от автомобилния към железопътния транспорт. Това са съобщенията от заседанието на председателите, госпожа Фостер. Благодаря. Аз не исках да ви прекъсвам, господин председател. По предложението за резолюция за банкротирането на авиокомпания – има срок за представене на изменения до утре. В... Казва се, че не е предприят широк преглед на тези въпроси от страна на комисията. и също се позовават на констатации, които са направени, които са представени през месец февруари от комисията, които ние не разполагаме с тях. Откъде могат да бъдат намерени? Председателят, предполагам, че може да се намери на вебсайта на Европейската комисия, но ще помоля някой от секретарията да намери екземпляр от този документ. Има ли други изказвания във връзка с заседанието на координаторите, колеги? Ако няма, тогава преминаваме проекто доклада за споразумението за присъединяване към Конвенцията за международни железопътни превози. И след това ще преминем към гласуването, но преди това да изслушаме докладчика Дитер. Благодаря, господин председател. Много е важна връзката с железопътните превози и когато те отпаднат е много неприятно. Независимо дали става дума за проблеми на оперативната съвместимост или поради стачки, това е така. От 80-та година е нашия документ, е Конвенцията за международните железопътни превози и тя предстои да бъде актуализирана. Ние като Европейски парламент още преди 6 години реагирахме положително на евентуалното присъединяване на Европейската общност към конвенцията и тези проблеми обаче се разрешиха през септември тази година. Ето защо аз предлагам Европейския съюз да се присъедини към конвенцията. Моята препоръка е да гласувате положително. Благодаря. Не зная дали има някой от е, Европейската комисия, който би желал да направи коментар. Не е задължително. Ако нямате коментар, тогава можем да преминем директно към гласуването. Let's try it without electronic voting. Нека да опитаме без електронно гласуване, ако се налага проверка. Всички, които са за, моля да гласуват. Има ли някой против? Въздържали се? Прието с единодушие. Поздравление, Дитер! Всички носят ли си картите за гласуване? Нека тогава да гласуваме електронно, за да имаме точната цифра. Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is why I'd really want to do it by show of hands. Yeah, we got two cards. Vice President's missing his, oh no, his, Vice President's found it. Да, добре, че решихме да проверим начало на гласуването. Всички ли глас... Край на гласуването. Двадесет и седем гласували, двадесет и седем за, няма против, няма въздържали се. Всъщност 28, даже 29, 30 са за, 30 души гласуваха за, без никой против, никой въздържал се. Господин Кок, поздравления! Okay. Next. Next, colleagues, can I... Искам, уважаеми колеги, да приветствам с добре дошъл група от канадски депутати и сенатори, господин Брадборн, председател на делегацията на Европейския парламент за връзки с Канада, покани тази делегация. Те ще проведат няколко работни срещи и заседания и ще обсъдят различни аспекти на парламентарната дейност. и искам да им пожелая ползотворни дискусии, дискусии в парламента и приятен престой в Брюксел. Добре дошли! Next is item 9. I... Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт, точка 9. Госпожа Янсен има думата. Благодаря, господин председател. Както вероятно ще се спомнят колегите от комисията, през месец април парламента, точно преди изборите, прие с огромно мнозинство на първо четене досието за интелигентните транспортни системи. То съдържа план за действие за интелигентни транспортни системи и рамкова директива за интелигентни транспортни системи. Идеята беше, че трябва да се направи нещо, за да се насърчи използването на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт, както и другите видове транспорта. Но с особен акцент върху автомобилния транспорт, за да може и цяло да се използват тези системи за постигане на по-голяма безопасност, енергийна ефективност и ефективно използване на транспорта. Има много положителни аспекти, свързани с въвеждането на интелигентни транспортни системи, но има чувството в много различни области, че има забавене в прилагането на тези системи. Необходими са стандарти, които да гарантират по-голяма яснота за заинтересованите страни и те да знаят кой стандарт да прилагат. От страна на парламента ние многократно сме изразявали също и през а, септември този въпрос беше разискван и прият на първо четене в парламента. В съвета текстът все още не е прият. Шведското председателство работи усърдно през последните месеци в опит да изготви позицията на съвета. По време на този процес аз и докладчиците в Сянка проведохме две заседания а, с представители на шведското председателство. Те бяха много ползотворни. Тяхната цел беше да се разгледат 50-те и те предложения за изменения, които направи парламента по предложението за директива и да чуем каква е позицията на съвета, кои са приемливи, кои не, къде е необходимо допълнително предоставяне на информация. Положителното при този процес беше, че видяхме, че съществува голямо сходство между нашата позиция и тази на съвета. Ние обяснихме какво искаме да постигнем създадено предложение. Така беше по-лесно шведското председателство да набере нужните аргументи, за да настоява пред съвета за приемането на тези идеи. Ние можем сега да усъвременим мандата на екипа за преговори, състоящ се от мен и докладчиците в сянка след първото четене, както и да се предоставя актуална информация на нашата комисия, какво е постигнато и какво предстои. Всичко това е в съответствие с правилника за дейността ни. Можем да процедираме по този начин. Целта на шведското председателство е въпроса да се разисква скоро време на второ четене и съвета да излезе със своя позиция по резултатите от първо четене. След това ние можем да преминем към второ четене в парламента. Не знаем дали това ще може да се случи, но ще видим какво е възможно. Ще проведем среща днес вечерта. Тази среща ще бъде от по-технически характер. Ще проведем дискусии в Страсбург в рамките на триалога на 24 ноември, така че в началото на декември ще можем да докладваме отново пред нашата комисия. Искам да благодаря на всички колеги за много конструктивния подход, който проявиха относно резултатите от триалога. Ние изслушахме позицията на съвета по всички изменения, представени от парламента едно по едно, беше подчертано, че има области, в които имаме еднакво виждане. Съветът се съгласи да се фокусира на четири приоритетни услуги или приложения. Така че това, което се съдържа в директивата, не е толкова насочено към изискване комисията да изготви стандарти във всички области на интелигентните транспортни системи, а да се фокусира върху четири, например, информация в реално време за трафика, данни и процедури за безплатна информация за транспортните системи, сигурни паркинг места – за камиони и други транспортни системи. Това са областите. Ние поставихме силен акцент върху необходимостта да се съсредочи вниманието именно върху тези четири области. Има възможности за адаптиране на спецификациите от страна на комисията. Договорихме се по въпросите на оперативната съвместимост на системите и съвместимостта с задна дата на интелигентните транспортни системи. Държавите, членки, председателят, всички са запознати, знаят каква е целта. Някои се опасяват, че инвестициите, които са направени вече, ще бъдат отрицателно повлияни, така че нещата не са много лесни, но има сближаване на позициите. Продължаването на услугите в интелигентните транспортни системи, интермодалният транспорт са важни въпроси за нашата комисия. Те засягат най-вече автомобилния транспорт, но и останалите видове транспорт за уязвимите сфери, термина, който се използва в текста на съвета, са уязвими ползватели на автомобилния транспорт и хора с ограничена мобилност. Не трябва да разгледаме какво точно се има предвид. Освен това, по изменението на спецификациите също имаме разбирането, че въпросът трябва да се реши чрез съвместно вземане на решение. Така че ако комисията иска да промени нещо, съвета и парламента трябва да бъдат също ангажирани. Имаме различия по минималните нива за интелигентните транспортни системи и задължителното прилагане на тези четири задължителни сфери на предоставяне на услуги. Там има опасения от страна на държавите членки, че това ще струва скъпо и те нямат представа кога ще намалят разходите и особено сега при финансовата криза Комисията трябва да прецени кога да започне прилагането. Също е, могат да обмислят въпроса за ИКОЛ. и за безплатна минимална информация за трафика. когато стандартите бъдат въведени, те трябва да бъдат изпълнявани, но това все още е отворено за дискусии. Дискутира се също и включването на изключване от отговорност. Този въпрос беше подчертан многократно от заинтересованите страни, защото ако не се разреши както трябва въпроса с отговорността, няма да могат да се прилагат интелигентните транспортни системи в широк мащаб и това е истински проблем. Също спецификациите, свързани с защитата на данните. В комисията искаме в текста ние бихме искали това да залегне, докато комисията е на друго на мнение, че не трябва да се включва в този конкретен текст. Има общи правила за защитата на данните. но те могат да бъдат включени в конкретни законодателни актове, като този. Затова ние бихме искали такъв текст да залегне и в този документ. Относно програмирането на годишна основа, това също е въпрос, който се обсъжда. Комисията излезе с неофициални документи, в които се поясняват подробно начините на работа. Обещателен нов текст, свързан с отговорността. И ние очакваме комисията да продължи да ни помага в този процес. Ние направихме резюме на резултатите от първите две срещи в рамките на триалога и тази информация беше предоставена на докладчиците в Сянка. Искам да помоля комисията за усъвременяване на мандата на екипа за водене на преговорите, за да продължат преговорите, да навлезем в реални преговори, които да засягат основните въпроси от интерес на парламента, както ги очертах тук, както и основните въпроси, които предстои да се дискутират и по които имаме различия с съвета като задължителното въвеждане, отговорността и защитата на данните. Бих желала да чуя какво е становището и на докладчиците в сянка по всички тези въпроси. Аз се опитах да следвам един цялостен подход – при новата процедура, която ще бъде въведена с влизането в сила на Лисабонския договор, някои твърдят, че работим твърде бързо. Това не е намерението ми. Ние не искаме да се минава на бързо на второ четене. Но има такава възможност, защото виждаме, че шведското председателство използва процеса на диалог за да оказва влияние върху дискусиите вътре в съвета. Затова ние намираме този диалог за много полезен. Комисията беше приканена и бихме желали да чуем от нея нещо за задължителното въвеждане на тези системи. Какви са възможните разходи? Сигурно това ще е свързано с разходи по инвестициите и тяхната възвръщаемост, но, но това са сравнително по-малки инвестиции в сравнение с някои други в други интелигентни транспортни системи. Също трябва да разгледаме и въпроса за комитологията, защото с влизането в сила на Лисабонския договор и този въпрос ще претърпи промяна. За това ще се наложи промяна на текста. И на последно място, комисията, както винаги, променя цялата структура на текста, което осложнява нещата. Те искат повече текста да има в уводната част и в приложенията и много по-малко да бъдат самите членове на съответния акт. Ние бихме искали да има повече информация в текста и това също е тема, която следва да бъде обсъдена. Ако обаче искаме да преминем бързо към второ четене на 10 декември, трябва да разполагаме с окончателния текст. На 1 и 2 декември ще имаме заседание на комисията и тогава ще имаме отново възможност да обсъдим а, тази тема. Благодаря, госпожа Янсен, за този, за това експозе. Знаете, че в комисията обикновено подходът е, ако имаме някакво съмнение, нека да включим текста в преамбилната част. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред на госпожа Йенсен за, добре, за хубавите предложения. Това е много интересна тема, но много трудна тема от, е, в сравнение с предишната тема, по която говорих. Има много засегнати страни тук и аз бих се съобразил с тяхното мнение, когато гласуваме. е, много е трудно да се даде бързо мнение по такъв въпрос. Не е сериозно. От друга страна, е, държавите членки са на мнение, че всички от това около интелигентните транспортни системи е нещо много хубаво, но държавите членки не виждат възможност в момента, в ситуацията на економическа криза, да се обвържат с инвестиции. Затова е, мисля, че е много важно да се съобразим с възможните разходи. И може би е възможно някои елементи от интелигентните транспортни системи да бъдат включени в, в програмите за, възстанов... за економическо възстановяване на държавите членки. Това би било една възможност. Но по принцип имаме много е, да правим в тази област. Поред мен интелигентните транспортни системи могат да бъдат използвани за преодоляване на кризата. А, мисля, че госпожа Енсен прекалено положително описа е, отношението между комисията и председателството и съвета. А, Както разбрахме, в текста има много промени, самите параграфи са се променили и аз получавам впечатлението, че е, тези промени са именно направени за тази, за, за, заради, за, за да създадат у нас впечатлението, че всичко е наред. Аз бих искал да видя конкретни мерки. И аз не бих препоръчал на моята политическа група да се застъпим за предварително, за по-бързо изтегляне на четенето. Е, по отношение на оперативната съвместимост също е, ще няма да препоръчам на моята политическа група едно предварително обсъждане. Хубаво е да се постигне едно разумно споразумение. Трябва да реагираме, но не бива да реагираме прекалено бързо. Благодаря. Благодаря, господин Кок, за социалистите, господин Алкадрай. Първо искам да поднеса извиненията на госпожа Ал, която днес не може да присъства на заседанието. И от нейно име искам да кажа няколко думи. Разбира се, аз също искам да благодаря на докладчика за стегнатото и ясно изложение, което направи за взаимодействието и с докладчиците в сянка. Интелигентните транспортни системи са един много важен въпрос. Според мен, те разкриват много нови възможности и могат да имат много положително въздействие върху безопасността по пътищата, както и ефективността и организацията на транспорта. Както обикновено, държавите членки а, използват като претекст економическата криза, за да не правят нищо. Но това, което правим тук е да създадем една рамка, която ще действа 10 или 20 години. Надяваме се, че тогава вече ще е отихнала економическата криза. Нашето послание е да Продължаваме преговорите. Знаем, че позицията на съвета е доста далеч от нашата по някои съществени въпроси. Надяваме се, че ще можем да се сближим, колкото е възможно повече на първото четене. Според нас има поне три приоритета. които са следните – първо, защита на данните. Това е един ключов въпрос, който трябва да залегне в директивата с един ясен, категоричен текст. Вие вече го посочихте. Имаме директивата за защита на данните, но са необходими ясни норми в текста, за да се посочи, че данните ще се използват анонимно, по предназначение и коректно, съгласно новите технологии. Втория приоритет е конкретизация на отговорността и взаимодействие е, с националните органи и е, разбира се определя на минималните равнища на интелигентните транспортни системи в четирте услуги, за които стана дума. Никак не е лесно да се постигне споразумение по тези въпроси, но според мен ето такава трябва да е преговорната ни позиция. И в заключение бих искал да кажа, че Нашата група има доверие в докладчика и в докладчиците в сянка, т.е. екипа за преговорите от наша страна, за да преценят по-конкретно подробностите, които могат да възникнат в хода на дискусиите в последствие. Що се отнася до графика във времето, разбирам, че в началото на декември на следващото заседание ще можем да оценим резултатите и тогава да вземем окончателното решение. Но междувременно работата може да продължи. Благодаря много. Благодаря. Сега давам думата на групата на зелените. Eh, eh, eh, Благодаря, господин председател. Аз също искам да изразя благодарност към госпожа Йенсен за много точното и експозе, както и за личната и роля. Има няколко неща, на които искам да наблегна. На първо място, моята група, групата на зелените, е малко обезпокоена от подхода към квотите. Беше посочен от господин Кох, че документът на съвета беше представен на много късен етап. Освен това, самата структура на текста е съществено променена. Вчера, на 9 ноември, ние получихме документи, които са с дата 30 октомври, т.е. ние ги получаваме с закъснение от 10 дена. Ако съветът действително иска да постигне решение на второ четене в скоро време, трябва да се отнася с нужното уважение към останалите институции. Искам също да подчертая, че Европейският парламент имаше ясна позиция по време на първо четене по тази директива. Основният резултат от първото четене и в частност въпроса за нормите, свързани с тези четири приоритетни области, както за интермодалността и защитата на данните, са особено важни, както и въпроса за отговорността. Мога да продължа с списъка на неща, които бяха подкрепени с голямо мнозинство от страна на парламента. В много области позицията на парламента се споделя от Европейската комисия, но позицията на съвета остава напълно неясна за нас. Има някои слаби признаци за сближаване, но въпреки това е трудно да се прецени. За това искам да подчертая, че нашата група би влязла в контакт с докладчика, с докладчиците в сянка и с съвета, за да може да преценим дали може да се постигне съгласие на второ четене. Отново трябва да подчертая, че основата за всяко бъдещо решение трябва да се основава на това, което сме решили на първо четене. Госпожа Фостер. Благодаря, благодаря на госпожа Йенсен за нейните подробни обяснения. Искам няколко въпроса за повече яснота. Може би госпожа Янсен или някой от комисията ще може да вземе отношение. Разбира се от само себе си, че от а, десетилетия а, сме разглеждали интелигентни транспортни системи в различните видове транспорта. И това имаше много ползи за подобряване на сигурността, например. Въпросите ми са следните. Те са свързани по-скоро с частните автомобили – Ако разгледаме, например, производителите на автомобили, тук казваме ли, че ще е задължително всички автомобили, независимо дали са скъпи или с много различни екстри или пък по-ефтини автомобили, дали автомобилостроителите ще трябва да инсталират тези черни кутии. Дали правилно разбирам? И ако това е така, очевидно е, че възниква и въпроса какво ще се прави с защитата на личните данни. Защото по този начин ще може да се проследява движението на колата. И освен това, ако ни е включен мобилния телефон, всички ще знаят къде се намираме. И това са въпроси, които се надявам да ми дадат отговор, който да ме успокои по отношение на защитата на данните. И на последно място, това, което искам да кажа, е, че що се отнася до хармонизирането на технологиите, тук се намеква, че има известни заключения, но фирмите използват най-разнообразни технологии през годините и кой ще трябва да реши коя е унази технология, която трябва да се прилага в тези области. Защото дадена технология може да е много добра, но що се отнася до хармонизирането и трябва да се види къде се намира тя. Това са някои от моите въпроси и се надявам, че представителите на комисията ще могат да отговорят на тях. Госпожа Братфорд. Господин Братфорд. Благодаря. Също както госпожа Фостър, сериозно съм обезпокоен от тези нови черни коти, както ги наричат журналистите. Още повече, че те ще станат задължителни за новите превозни средства. Както каза и госпожа Йенсен в встъпителното си слово, това е още една стъпка към полицейщината в държавата – И както съвършенно основателно отбелязва госпожа Фостър, ние приемаме това, че е, с мобилните си телефони можем да бъдем е, проследени, но тях можем да изключим. Докато устройствата, за които говорим, вероятно се предлагат с най-добри намерения, но могат да бъдат използвани по начини, които сега далеч надхвърлят въображението ни и едва ли те ще отговарят на предназначението им. Затова аз се противопоставям на всякакво задължително внедряване на подобни технологии. Тук имаме едно предложение, с което трябва да бъдем много внимателни. Госпожа Йенсен говори в уводното си слово и за още един въпрос за сигурността на паркирането на камиони. Беше проуч... проведено едно проучване преди няколко месеца и се оказа, че има много горещи точки, ако мога така да се изразя, най-малкото в Обединеното кралство, най-вече около Бирмингам – където се извършват многобройни престъпления срещу тежкотварните автомобили в Юго-Источна Англия. може би е много по-малък броя на тези престъпления, вероятно и е поради предприятите там мерки, но сигурността на паркингите за тежкотоварни автомобили – се нуждае от политическо насърчение, защото загубите и престъпленията а, са астрономически, ако се замислим за Европейския съюз а, е, като цяло. За това трябва да се предприемат действия, за да се опазим не само от катастрофалните финансови последици, но и за да защитим хората и техните товари по време на превоз. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Братбърн. И ако аз може за малко да си позволя да взема отношение по въпроса, въпроса за сигурността на паркингите за камиони е изключително важен. Винаги съществува такава дилема. Щом се предложи е, охраняван паркинг, някъде и веднага местното население скача, за да протестира. Поне у нас е така. Според мен трябва да проучим много по-енергично въпроса за сигурността и охраната на паркингите за тежкотоварни автомобили. И тук трябва да имаме предвид както сигурността, така и безопасността. Защото паркираните край пътя камиони се превръщат в проблем за безопасността на движението по пътищата. Госпожа Йенсен в своето изказване засегна този въпрос, но аз искам да наблегна още веднъж, че това е проблем – в Европа и със сигурност в Обединеното кралство. А сега господин Тилман от името на комисията, ето го там. Заповядайте, господин Тилман. Thank you. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Трябва да призная, че ние получихме много силна подкрепа от вашата комисия по време на първо четене и това допринесе в много голяма степен за сегашното състояние на нещата. Действително, съвета се забави доста, за да стигне до настоящото положение, но вие знаете, че съветът и парламента чрез срещите в рамките на триалога, проведени неодавна, много конструктивно и откровенно набелязаха кои са пречките пред сключването на евентуално споразумение. Ние сме доста убедени, че през идните дни и седмици ще бъде свършена важна работа, за да се премине към бързото приемане на този документ. Искам да се спра на някои от коментарите, направени от депутатите от Комисията по транспорта. Има широко а, разбиране, включително от страна на съвета, за целите и важността на интелигентните транспортни системи. Това може да допринесе до подобряване на ефективността на безопасността и да допринесе за намаляване на смъртните случаи в транспорта. Трябва да кажа, че за съжаление до сега комисията не можа да предложи интелигентни транспортни системи за всички видове транспорта. Ние отчитаме искането на парламента и ще работим по него, но а, то е твърде амбициозно. Към момента ние се ограничаваме към свързване на автомобилния транспорт с другите видове транспорт. Това също е доста амбициозно. И когато стигнем до детайлите, нещата не са никак лесни. Относно разходите, действително инвестициите в интелигентни транспортни системи, заедно с инфраструктурата, са под 10%, от разходите за инфраструктура. Имаме примери за 1-2%, също 8% инвестиции, но ползите за ефективността са от порядъка на ползи за инвестиции, за безопасност, за намаляване на смъртните случаи. И там действително процентите са много по-високи по детайлите, които все още предстоят да се решат. Комисията е съгласна, че тук действително става дума за боравене с информация, с лични данни. Затова въпроса за опазването на личните данни има приоритет. И от самото начало за нас това е бил изключително важен въпрос. Затова в предложението ние подчертаваме, че неприкосновеността на личния живот трябва да се спазва така, както е залегнала в директивите на Европейския съюз. Ние бихме искали да се подобри, но, и тук искам да подчертая това но, тук става дума за технически и правни въпроси – ако включим нещо в а, такава секторна директива, като тази за интелигентните транспортни системи, ако се променят там общите правила, трябва а, да има а, съгласуваност. Иначе ще има разминаване между секторните правила и общите правила за защита на данните. Именно поради това комисията няма силно желание да включва повече информация в текстовете, освен на позоваване на съществуващите правила, защото всяко изменение в съществуващите директиви в сферата на защитата на данните ще може да се използва и в секторните а, директиви. Друга втора тревога, която беше споделена от няколко а, души, се отнасяше до отговорността. И тя трябва да се определя от а, конкретните услуги, които ще бъдат договорени. Паркингите за тежкотоварни автомобили бяха споменати многократно и това е един пример – Кражбите, които се осъществяват, водят до загуби от 8 милиарда годишно. Затова е необходимо да се предприемат мерки за защита на тези автомобили при паркиране. Необходимо е да има система, при която предварително да могат да се правят резервации за паркинг места от страна на шофьорите, за да не се стига до конфликтите, които имат днес и нямат място където да паркират. Те трябва да планират по-добре своето пътуване. Това е свързано с допустимото време на шофиране, така че е възможно да се направи такъв план. Във връзка с всичко от това, ако те не могат да намерят място за паркиране, въпреки предварителната резервация, те трябва да намерят все пак някакво решение. И именно в тази посока мислим по какъв начин да се реши този въпрос, как да се реши проблема с отговорността, който за сега не е ясно очертан в директивата. Мисля, че най-голямата пречка за постигане на споразумение между съвета и парламента е за задължителното въвеждане на услугите. Комисията предложи, когато бъдат дефинирани услугите, те трябва да бъдат реализирани на практика, иначе няма смисъл от тях. Не може да се оставят нещата в ръцете на държавите членки и да имаме фрагментирана система, при която в някои страни ще бъдат въведени, в други не. Трябва да се набележат кои са тези услуги. Сред тях е осигуряването на охранявани паркинги за тежкотоварните автомобили, но има и други. Могат да се постигнат споразумения по основните услуги. Това е възможно да се постигне между съвета и парламента. Комисията е готова да разгледа тези четири приоритетни области, които бяха очертани от парламента по време на първото четене. Те са добра отправна точка и ние сме готови да работим с парламента и съвета, за да намерим решение на задължителното въвеждане на тези услуги за да се избегне такова разпокъсване на предоставянето на услуги в бъдеще. Благодаря. Госпожо Янсен, вие искате ли да вземете отношение? Читам, че колегите са повече от е, готови да ви дадат е, мандат за продължаване на преговорите. И аз не съм против е, този подход. Мисля, че можем е, да тръгнем от тук. Искате ли да кажете нещо? Преди всичко искам да благодаря на докладчиците в сянка за техните изказвания. Искам да кажа, че наистина е, разполагаме с текст на съвета, но не не го обсъждахме. Обсъждахме първоначалния текст, който беше предложен от парламента и е, внесените в парламента изменения. И мисля, че следва да продължим с този подход. Естествено, трябва да бъдем много внимателни, когато съществено се променя текста в крайна сметка, както каза господин Кох. Неколцина оратори поставиха въпроса за сигурността при паркиране на тежкотоварни автомобили. Много сериозно гледаме на този въпрос в нашата парламентарна комисия. Два са пилотните ни проекта, единия все още не е приключил – те са свързани с изграждането на система, която шофьорите на камиони могат да използват за да резервират паркоместа. Бъдещото белгийско председателство се обърна към мен с молба да поставим този въпрос на дневния ред. Единствената опасност е да не пренебрегнем частния сектор за сметка на обществения. Нека да видим какво може да се направи за сигурността на камионите, а не кой ще го направи. Според мен, нашата комисия трябва да следи този въпрос и затова се радвам, че той е включен в областите, които са задължителни за обсъждане и аз съм сигурна, че не бива да се отказваме лесно от позициите си. Благодаря. Благодаря. Госпожо Фостер, искате думата ли? Съвсем накратко. Да, аз поставих въпроса за задължителното инсталиране на черни кутии в частни автомобили и ще се радвам много, ако представители на комисията може да ми даде допълнително разяснения господин Тилман. Да, извинете, аз пропуснах да отговоря на този въпрос. Не става дума за черна котия. Черните котии, които се използват за проследяване на самолет или превозно средство при авария, тук не става дума за такива черни котии в частните автомобили. Тоест, тук не става дума изобщо за черни котии, подчертава и председателя. Okay, we will be, in the words of General MacArthur, we will be returning to... И така, както каза генерал Макарти, ще се върнем на този въпрос и на следващото заседание, когато, надяваме се, госпожа Янсен, вие ще, се, сте готова с допълнителни информация, която да споделите с нас. Благодаря. Следващата точка са формалности за даване сведения за кораби. Господин Штеркс има думата. Благодаря, господин председател. Мин... Тази година комисията направи предложение. След това съобщение, след това проекто директива за опростеното функциониране на морския транспорт, на пристанищния транспорт. И това само мога да го поздравя. Ако, например, пътувате от Балтийските републики до Бордо, тогава няма нужда да спирате някъде по пътя. Но ако се качите на кораб, трябва да попълните всички документи и то особено тогава, когато този кораб ще спре в е, Санкт-Петербург, след това в Европейския съюз в някое пристанище, след това в друго пристанище да разтовари стоки, които ще останат в Европейския съюз. Това са всякакви възможни формуляри, които трябва да се попълнят и това е много досадно. От друга страна обаче, превоза по море е екологичен. Той може да бъде поощрен и не бива да бъде осложняван. Аз разбирам съображенията на комисията и виждам, че предложението на комисията обхваща предложение на три главни дирекции – митници, здравеопазване, контрол на хранителните продукти и е, главна дирекция селско стопанство. Извинявайте, поправя се е, говорившият, е, главна дирекция, генерална дирекция транспорт. И Сътрудничеството между генералните дирекции до момента върви доста добре, но е, това не значи, че е вървяло от, начало, от самото начало много гладко. Може да пожелаем на комисията, генералните дирекции да работят по-добре заедно, защото само тогава едно предложение може да бъде изработено добре. Това е един аспект, който исках да подчертая. Другият аспект е, че комисията иска да уеднакви формулярите, да могат да бъдат предоставени на електронен носител, да могат да бъдат предавани по електронен начин, защото в много пристанища това все още не е така. Тези електронни системи трябва да са включени в а, е, една обща мрежа, в а, е, системата SafeCNet, за да може всички участници в системата да имат достъп до информацията, предавана по тази система. По отношение на намерението, аз го подкрепям. И смятам, че и останалите колеги биха подкрепили предложението на комисията. Сега има в момента едно объркване, срещу което трябва да направим нещо. Такива системи трябва да бъдат опростени и модернизирани и уеднаквени. Няма да се спирам на някои подробности, но все пак трябва да се погрижим сроковете, предложени от комисията, именно 2013 година, наистина да са крайните срокове. Казва се, че от техническа гледна точка това ще е трудно, но е, държавите членки трябва да е, се обвържат с това да не надвижат този срок 2013 година. До тогава се надяваме, че економическата криза ще бъде преодоляна. Тогава ще има много по-голяма нужда от морски транспорт и ние ще сме доста изостанали в нашата модернизация на системите. Ето защо 2013 година тази електронна система трябва вече да е на лице и всички да са включени в нея. Има и един много проблематичен въпрос – който от комисията не е включен в някакъв времеви график. И това е именно въпроса за езиците. Това е по-скоро нещо по съдържанието. Това е винаги един проблематичен въпрос. Не знаем как ще решим този проблем. Дали е, ще процедираме както до момента, всеки да използва своя собствен език, или пък ще се ограничим върху няколко определени езика които се <clears throat> използват в международната общност, няколкото най-разпространени езика, или пък ще изберем английски език. Моето лично мнение че трябва да се стремим към най-голямото опростяване, а именно да предпочетем английски като един общ втори език. Зная, че това е проблематичен въпрос, но също така зная, че би било и полезно в мореплаването да бъде приложено формално това предложение. Това така и така го правим на практика. Един друг проблем, който искам да, спо, да споделя, това е квалификацията на лоцманите. Много често тези <clears throat> хора използват лоцмански услуги. Хубаво е да помислим дали на, капитаните на определени кораби няма да а, не е разумно да преминат и курсове за лоцмани. Може да се приложи и аргумента за сигурността, където е, и да се каже, че е по-добре да има отделни хора, които разполагат, които притежават е, лоцманските сертификати. По този начин един капитан би искал да запази своя лоцман, но как се дават по принцип тези сертификати? Може да уеднаквим критериите между държавните членки, може да би трябвало да ги анализираме, би трябвало да видим какви са изискванията, така че <clears throat> да не се появява протекционизъм на международната сцена. И естествено става, възмо... става дума за безопасност но когато става дума за кратки отсечки, би трябвало да се намерят решения, които да упростят мореплаването, особено на къси отсечки. Още нещо. Би трябвало да помислим не само за пристанищата и то за морските пристанища, а и за пристанищата във вътрешността на страните. Ако говорим за упростяване на регламенти и законодателство, то упростяването би могло да засегне и по-големи вътрешни пристанища. Тук мисля за връзката между морския транспорт и вътрешноводния транспорт. Би трябвало да се погрежим за омрежаването на всички системи. И така да въвлечем в нашето, в нашето усилие за упростяване и дейностите на вътрешните пристанища. Във всички случаи би било полезно да приемем SafeCNet като електронната система, която да се използва. до момента Системата, която използваме, функционира много добре, но в бъдеще ще трябва да обработваме много повече информация, например товарителниците, товарите, които превозват корабите, е, митниците трябва да имат достъп до тази система и различните митнически системи трябва да могат да говорят едни с други. Ето защо смятам, че тази система за e-custom, за електронните митници, трябва да бъде интегрирана в цялостната SafeCNet система. Аз говорих с представителите на комисията за достъпа до информация. Това е следващия пункт, на който искам да се спра. Има части от информацията, което, които могат да бъдат достъпни за широката публика, но има данни за товарите, които не бива да са общо достъпни. Трябва да се направи ясна разлика за достъпа и правото на достъп на различни страни, на различни страни до различни елементи на информацията някой доставчик не би искал да разбере, е, е, конкурента му да разбере какво превозва и какви са данните за неговата стока. Така че много е важно да вземем и предвид и този аспект. И още нещо за времевия график. Ние като парламент наистина трябва да се погрижим да посредстваме колкото се може по-бързо въвеждането на тази система. И след като комисията предлага срока за въвеждането на системата 2013 година, ние би следвало да се съобразим с този срок. Сега съм любопитен какво смятат колегите по този въпрос. Благодаря, господин Штеркс. Като а, чух, че предлагате английския да е втори език, острих уши веднага. Нека сега да преминем към разискванията. Давам думата на представителя на НП. Благодаря. Днес започваме е, първото обсъждане на проекто директивата. Господин Штекс ни даде общо контурите на предложението и мисля, че ще можем да работим успешно по един а, подход, а, предложен от него, защото той е разумен, всеобхватен, а, конкретен. Тук трябва да се поставят обаче редица въпроси. Първо, Разбира се, че европейската мечта е да имаме общ подход към всичко. Но когато действаме така, се натъкваме на много препятствия. А и много хора отвън се опитват да ни изпънат по всякакъв начин, казват нямаме достатъчно опит, не може това да се приложи в законодателството и така нататък. Мисля, че не бива да протакаме. Мисля, че отново Европейския съюз трябва да даде пример и да вземе водиш, водещи позиции в тази област с един опростен документ за движението на кораби в европейските пристанища. Мисля, че проектодирективата може да допринесе до създаването на европейско морско пространство без граници. на територията на целия Европейски съюз. Пионерска е ролята на Европейския съюз, както посочих и преди малко – И мисля, че е, със законодателната си дейност можем да допринесем в тази посока. И на всички, които казват, че твърде прибързано действаме, искам категорично да заявя, че сега е моментът да приемем действия. И да се ангажираме, държейки сметка за необходимостта от защита на данните. Мисля, че нищо не бива да ни отклонява от избрания път. Съгласен съм с подхода към проекто директивата, който се предлага тук. И съм убеден, че положението е, е предложението е положително. Подробностите винаги могат да се доуточняват, но приветствам работата на докладчика. Съгласен съм с повечето му предложения и настоявам за максимално бързо приемане и прилагане на директивата, за да могат да се улеснят морските превози на къси разстояния в Европейския съюз. Благодаря. Председателя, благодаря. сега господин Милан io non conosco da molto il collega Sterks, ma ho l'impressione che il modo garbato e l'analisi che ha fatto аз не познавам колегата много отдавна, но анализът, който предложи той, е много убедителен. Той е свършил чудесна работа. И аз с удоволствие работих като докладчик в Сянка. Аз мятам, че подхода на колегата към неговата работа е много добър. Това само на пръв поглед изглежда технически доклад. Тук има и един друг аспект, а именно аспекта на вътрешния пазар и неговото оптимално формулиране и съгласувано с морския транспорт. Трябва да помислим за по-добрата конкурентоспособност на морския пазар в рамките на морския транспорт, извинявайте, в рамките на единния пазар. Нашата задача е да направим морския транспорт по-конкурентоспособен в сравнение с сухопътния транспорт. Времето, сроковете, това е също много важен аспект. Защото комисията би трябвала действително много да се постарае – но трябва и да ни обясни какво е възможно и какво не. Две забележки още. Има два много важни въпроса. От една страна, упростяването на администрацията, намаляването на бюрокрацията. Това е също важен аспект. Важно е да се намалят процедурите, да се опростят процедурите особено що се отнася до вътрешния транспорт в рамките на Европейския съюз. Може да създадем нужните условия за това, с чиято помощ да поощрим участниците в морския транспорт. Понякога в пристанищата има логистични проблеми, когато влезе в пристанището един кораб, той не винаги успява да а, намери мястото, където да хвърли котва. Също така и обработката на неговите документи. Не може да кажем нищо за митническата обработка, но има някои логистични аспекти, които могат да се подобрат. Е, мислим за обслужването на едно гише на, на, на кораба, така че не става дума само за административното упростяване, става дума и за чисто физическата обработка на корабите, влизайки в пристанището. Любопитно ми е да разбера от комисията какво може още да се направи в това отношение. Защото много е, неща опират и до структурата на самите пристанища. Може би би било разумно от наша страна да поканим и властите, управляващи пристанищата, да чуем и тяхното мнение, за да а, видим как те виждат организацията на своята дейност и евентуалното и подобрение. И още нещо – Вторият въпрос, който исках да засегна, е следният. Нашата изходна точка е упростяване на администрацията. Ние искаме да създадем норми в Европа за хомогенизиране на операциите, за подобряване на конкурентоспособността, за подобряване на прозрачността и за подобряване на самите процедури за тяхното по-гладко протичане. Мисля, че за тази цел е хубаво да имаме една обща представа за функцията на Европа. Ние искаме да играем водещата роля на, международна, на международната сцена – е, знае, че говоря прекалено дълго, но ето приключвам, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и му желая всичко хубаво. Благодаря, господин Басе, от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. От името на групата на Зелените Бих искал да кажа, че ще подкрепим всичко, което ни доближава до по-ефективен и ефикасен морски транспорт. И ни а, създава альтернатива на превоза на стоки. Мисля, че всичко свързано и с хармонизацията е в вярната посока. Господин Штеркс, вие съвсем основателно очертахте доста от проблемите. Те ще бъдат разгледани от нас, но те ни трябва да бъдат непреодолими препятствия пред подобряване на ефективността и ефикасността на морския транспорт. Времето за, за пътуване, сигурността на корабите и прочие. Нашата цел е да избягваме бюрокрацията, но това не бива да означава, че трябва да налагаме повече процедури за контрол. А, ние не можем да се окажем изцяло от контрола и упростяването не трябва да означава дерегулация. Не бива да допускаме да се занижи морската безопасност и опазването на околната среда. Трябва да запазим своята бдителност в тази посока. Ние подкрепяме целите, които са поставени, но не бихме желали да се загубят някои завоювани позиции. Госпожа Фостер. Благодаря. Както обикновено, господин Штеркс много убедително защитава позициите си. Съжалявам, Изключи се микрофона на оратора. Благодаря. Мисля, че най- подходящия докладчик е избран по тази тема, като имаме предвид обширните му познания. Имам само няколко въпроса. Един от ключовите проблеми, който вече беше повдигнат тук, е, че имаме определена отправна точка а целта ни е опростяване, премахване на ненужната бюрокрация и същевременно да не стигнем до другата крайност, която може да ни доведе до още по-големи осложнения. Това, според мен, е същината на въпроса. Бяха поставени някои въпроси, какво ще направят страните, които нямат излъз на море. Има все пак такива държави, като Люксембург, като други държави членки, които не могат да се похвалят с дълга плажна ивица. Какви изисквания ще бъдат наложени към тях? Също така, трябва да се постигне съответствие с митническия кодекс, с шенгенското законодателство. Тези въпроси със сигурност още в самото начало на процеса са били поставени, но ще се радвам да чуя и господин Штеркс по темата. А що се отнася до срока, смятам, че вървим добре честно казано. А по въпроса за езиците, както каза и председателя, авиацията е намерила сполучливо решение. като англичанка, може би ще прозвуча предубедено, но аз не говоря, защото това е родният ми език, а защото в международния транспорт осложненията трябва да бъдат сведени до минимум. И английският е втория език, разбира се, не е първият за авиацията, за корабите. И ако се възприеме този подход, ще бъдат избегнати много трудности при оформянето на формалностите в пристанищата – това, което исках да кажа, това е, беше молвата ми за някои е, пояснения и накрая още веднъж искам да благодаря на докладчика. Благодаря е, сега господин Ван Дален. Радвам се, че господин Штеркс е докладчик по тази тема, тъй като той има важен елемент в името си, а именно штер, което от холандски означава силен. Тоест, тук става дума за практика и за документация, документално оформене. Искам да задам един въпрос във връзка с обмена на информация. Много важно е какво, какъв е товара, който превозва съответния кораб. Аз очаквах, участвах в разследване на някои морски аварии, но не беше съвсем ясно какъв е товар, който се превозва, как може да се обменя информация, ако не сме наясно какво превозва кораба, какъв е отговора на комисията по този въпрос. Вторият ми коментар. Действително има разлика между това, което се случва на практика и това, което се пише как ще се съгласуват тези два елемента. Ние трябва да определим какъв ще бъде достъпа, какви права за достъп ще има. Има много информация, но трябва да се прецени кой да има достъп до тази информация. Съгласен съм с колегата от групата на зелените. Трябва да се внимава на кого ще се разреши достъп до тази информация и как ще бъде упражняван контрола върху достъпа. На следващо място за езика. Мисля, че е много важно хората да имат възможност да използват родния си език, но в този конкретен случай аз бих настоял да се използва английският език, защото в международния транспорт, включително в международния морски транспорт, има морски език, който трябва да се разбира от всички моряци. Той е някаква упростена форма на английски и тук трябва да се използва английския. Този въпрос следва да се свържи с другите видове транспорт, с вътрешния воден а, транспорт, при автомобилния транспорт също трябва да се настоява да се използва английския. Следва да предприемем инициатива в това отношение. По отношение на речния транспорт има все повече моряци, които са от англоговорящи страни, например от Филипините. затова използването на английския е в възход при този вид транспорта по съображения за безопасност трябва да насърчим използването му в по-широк план. Следващия ми въпрос към докладчика и комисията е за обхвата, за приложното поле на тази директива. Говори се за морски транспорт, но тук не става ясно от текста. Член 3, се говори за превоз по море. За това не ми е съвсем ясно дали става дума за превоз по море на къси разстояние или на дълги разстояния. Не виждам никакво споменаване на превоз по море на къси разстояния. Преди да дам думата на господин Тилман, искам да кажа нещо, казва председателя. И то е свързано с страните, които нямат излъз на море. Някои от тези страни имат много по-обемни